Hello everyone. Така, добър ден на всички. Поздравете, позволете ми да поздравя комисар Катайнен в нашата комисия. Благодаря, че откликнахте и откликвате така последователно на нашата молби за размяна на мнения. Има много теми, по които работим заедно или които очакваме от комисията, за да можем да свършим нашата важна законодателна работа. Така че всичко, което ще ни кажете, е а, много напред в нашия дневен ред. Не знам дали също така ко- координирате с Европейския здравен парламент, откъдето аз току-що идвам, може би може да говорите и по теми, например, като допълнителния защитен сертификат, който ще бъде много важен в фармацевтичната сфера – Знам, че акцентът е върху кръговата економика, пластмаси и химикали, разбира се. Без да се бавим, ще ви дам думата за встъпителни думи и след това ще преминем към размяната на мнения. Благодаря ви са поканата да обменим становище. Този път в встъпителните си думи ще насоча вниманието към кръговата економика, но разбира се, с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси за допълнителния а, сертификати и всякакви въпроси, които искате да дадете. Както знаете, ние сме добре напреднали с прилагането на плана за кръговата економика. Около 80% от действията вече са представени или приети. Преминаването към кръговата економика се предвижда е, да стане. Пакетът има четири компонента. Първия е Европейската стратегия за пластмасите. Втората е, е рамката на мониторинга на индикаторите, на показателите. На трето място интерфейса между химикалите, продуктите и законодателството за отпадъците и критични суровини. Четвърто да започна за стратегията. Стратегията е причината парламента за въвеждането на новите мерки с въвеждането на рециклиране, повторна употреба. За да може да направим това, стратегията за пластмасите има за цел да подобри на първо място економиката и качеството на рециклирането на пластмасите до 2030 година е, всички пластмасови упаковки трябва да бъдат повторно употребими или рециклируеми. А, ние е, се ангажираме с, с кампания за насърчаване на а, поемането, повторното поемане на рециклирани пластмаси и на второ място трябва да се ограничи отпадъците от пластмаси и а, А, отпадъци от пластмаси и микропластмаси в океаните ще бъде проблем, който се решава с, целенасочени действия. На второ, на трето място ще се насърчават инвестиции и иновации в ригата на ценностите, ще се демонстрират новаторски решения. В 18-та година комисията ще разработи програма за стратегически иновации в научната дейност е, ще бъдат инвестирани допълнителни 100 милиона евро за иновации в сферата на пластмасите. Всичко това се прави с подкрепа на Европейската инвестиционна банка. Предвижда се по-добро банково управление на проектите. На четвърто място е, ще има призип за глобални действия за намаляване на замърсяването с пластмаси. Ще насърчим осезаемо сътрудничество в рамките на целия Европейския съюз. Стратегията е резултат от широкото сътрудничество с, институциите на Европейския съюз, държавите членки, промишлеността, потребителите и гражданското общество. Сега няколко думи за приемащите инсталации. Комисията прие ново предложение. Целта на това предложение е да се подобри значимо а, морската среда чрез а, подобряване на а, пристанищата. Друг елемент в нашия пакет, а, мон, рамката на мониторирането, се състои от а, важни индикатори. Мониторирането на ключовите тенденции е важно, за да се разбере дали са предприяти достатъчни действия ръководните фактори по този начин могат да установят които, кои са най-добрите практики и да определят бъдещо действие тази рамка на мониторинг не е свързана само с ръководните кадри, а и с потребителите. Необходими са много действия на национално, регионално и местно равнище с цел преминаване към кръговата економика. Сега искам да разгледам интерфейса между химикалите, продуктите и отпадъците. А, в, в Нашето съобщение за интерфейса между химикалите, продуктите и отпадъците, ще разгледаме четири пречки. Едната е независима, недостатъчна информация за веществата, които създават проблем. Второ, присъствие на вещества в рециклираните материали. На трето място, трудности при прилагането на критериите за края на отпадъците и накрая липса на яснота и последователност. Целта е да се започне широка дискусия с Европейския парламент, държавите членки и заинтересованите лица е, по проблемите и е, предложените опции. Идеята е това да свърши е, до края на 2019 година. След нашия анализ комисията ще предложи по-нататъчни законодателни действия. Едно по-нататъчно действие, което е част от е, прехода ни е към кръговата економика, е, е, предложенията за е, изменения на директивата за питейната вода, като по този начин се постига е, подобряване на енергийната ефективност. Например, по-голяма прозрачност относно водата от чешмата. Например, първите ни проучвания виждат, че е, може да се спестят е, повече от 600 милиона е, евро на година, като се намалява използването на пластмасови бутилки. Госпожи и господа, всичко това вече сме го говорили. Нека да ви кажем обаче какво планираме да правим тази година. Усилията на комисията да гарантира кръгово и ниско въглеродно бъдеще за Европа ще продължат и през 2018 година ще представим рамка за продуктовата политика, която ще отрази избора, който правим. Също така ще предприемем действия за борба срещу замърсяването на моретата и океаните. Ще разглеждаме мерки на превенция и, зам... и заместване. Ще спра тук и ще кажа, че ние се опитваме да действаме така, както проповядваме. Имаме вътрешна стратегия на комисията за пластмасите, за да може да се намали използването на тези пластмасови бутилки. И вече има осезаеми резултати. И аз бих отправил предизвикателство на, комисия, на парламента, от името на комисията, да видим коя от нашите две организации е по-кръгова. Първия кръг въпроси и след това а, отговор блок за първия. Председател, благодаря господин заместник комисар. Наистина можем да приемем предизвикателството за съревнование между Европейската комисия и парламента за това кой най-добре следва принципите на кръговата економика в ежедневната си. Целите, плановете са много симпатични, просто не се иска да имаме и конкурентателството. Вече имахме възможност да разменим мнения по тези въпроси с вас. Тази сутрин комисаря Андрукайтас задълбочи моята фрустрация, защото той каза, че в края на годината този процес. Още утре трябва да започнем с оценката на въздействието и да изработим конкретно предложение. Господин заместник комисар, благодаря за размяната на мнението относно плана за действие в областта на кръговата економика. Е, е, трябва на ефективност на всички инициативи в тази област е, е, и те трябва също, също да залегнат в една комплексна рамка за това. Е, първо ще ви попитам кога да очакваме стратегията, какви ще бъдат приоритетите и как е, комисията ще направи така, че да действията да всички да са част от е, стратегията и да няма несъответствията. Е, също така трябва да има стимули, да са част от стратегията и да няма несъответствията. Също така трябва да има стимули, така че да имаме надежден източник за суровини на Съюза. Също така е по-любимата ми тема за ендокринните. Искам да ви попитам също така как напредва новата... Здравей, госпожо председател. Господин комисар. Мисля, че предизвикателствата, пред които се изправяте, са много тежки. И избрахме нов председател на парламента. Виждам, че водата ни сега е от Германия, като погледнем бутилчиците но само като си помислям колко бутилки се изхвърлят, мисля, че трябва първо ние да се опитаме да направим нещо и да видим дали ще успеем. Плана за действие за кръговата економика е двугодишен и мисля, че напредваме добре. Трябва да призная, че много от нещата се задвижиха. Пакета беше дейности, докато успеем да постигнем кръгова економика. Все още не е свършено всичко от този списък. Най-вероятно ще се съгласите с мен, че е, нещо много важно, което ще ни помогне да се доближим до круговата економика, е добра политика по отношение на продуктите, на екодизайна, доколко е напреднала комисията в това отношение. Нещо друго, е, важно за круговата економика, е възлагането на обществени е, поръчки. В някои държави членки вече има а, такива проекти. Смятам, че комисията има задачата и шанс а, да постави основите на тези обществени поръчки за кръговата економика на европейско равнище. Трето, в плана се съдържат някои мерки за биомасата. В новата версия на директивата за биоенергиите виждаме, че все още няма достатъчно напасване между мерките за новата енергийна политика. Какво ще направите за това да се приложи каскадния принцип за енергетиката? Четвърто, пакета съдържа и рамка за наблюдение ще може ли с тази рамка да измервате въздействието на мерките? Тоест тази рамка ще ви помогне ли да измерите дали кръга вече е затворен? Пето, съгласен съм с вас, съгласен съм с комисията, че забраната за внос на пластмасови отпадъци от страна на Китай представлява шанс за Европейския съюз, за да може Европейския съюз да започне да инвестира в иновации как комисията ще се погрижи за това средствата, предвидено от 2020 година, да се използват а, а, правилно. И последно, какви планове има комисията да постави проектите за кръговата економика като приоритет след 2020 година? Благодаря, господин Демезмакер. Но се опасявам, че ще бъде съревнование между това, коя институция ще опише повече. А, че микропластмасите са навсякъде в храните и така нататък. Така че ни трябва нещо. Наблюдаваме, че страните членки планират да забранят. Това, което правят страните членки, е най-вероятно е добре за тях, но това ще фрагментира пазара и ще ни. Благодаря, че спазихте времето и за интересните въпроси, господин Екхаут. Благодаря, госпожо председател. И аз ще се придържа към двете минути. Благодаря ви, господин Катайнен, за размяната на мненията. Е, предния път Та, а, а, ви бяхте. А, е, ви стана малко неприятно, защото а, е, имаше критика към вас и вие казахте, да, ние знаем, че всичко правим а, е, неправилно, но а, това, което чухме а, сега, ни показва, че се движим. М- Гледайки пътната карта на комисията, смятам, че а, е, а, е, все още има неясноти по отношение на екодизайн. Какви са плановете на тази комисия за а, е, а, разширяване на екодизайна? Трябва да, да, да има по-широк план а, за него. Все още Комисията не е съвсем наясно какво ще направи, докато се очреди новата комисия. Също така един въпрос във връзка с биомасата. Предстои е, тристранен диалог относно директивата за възобновяемите и източници, но има вече е, примери за това как е, е, каскадно да започне използването на биомаса. И за това искам да разбера от комисията какво да очакваме, защото това е едно от ключовите предизвикателства. Ние знаем, че в крайна сметка биомасата е, е ресурс, който е недостатъчен и трябва да направим така, че да използваме биомасата по каскаден начин, по възможно най-ефективния начин. Какви са е, вашите предложения? Благодаря ви. Питам думата да отговорите. Благодаря. Нямам а, кой знае какво да добавя към това, което ви е казал комисаря Андрукайтес а, тази сутрин. А ако антибиотиците не работят достатъчно добре, защото сме вземали твърде много от тях и бактериите са станали устойчиви, трябва да направим нещо. Към а, настоящия момент не знам дали законодателните мерки биха били най-ефективният начин. По отношение на Хоризонт 2020, комисията ще продължи да подкрепя дейности, свързани а, с иновациите, и развитието на нови антибиотици. Втория въпрос кога комисията ще предложи добра стратегия за кръговата економика. Ние смятаме, че вече имаме такава от 2015 година. Това е една първа стъпка. В момента се намираме в процес на изпълнение на тази стратегия. 80% от дейностите, заложени в плана за действие от 2015 година, са изпълнени. И поне според мен това е първия набор от мерки. Това е първия опит да е, видим какво представлява кръговата економика, кои области засяга и какви дейности трябва да предприемем. Със сигурност е, това не е последния пакет. Тази комисия няма да представи нов план за действие за кръговата економика, но следващата комисия със сигурност ще го направи. Надявам се следващата комисия да има не само собствена стратегия, но и план за действие за кръговата економика. Преди да минем към а, веществата, нарушаващи действието на еднокринната система ще кажа, че до края на тази година ще предложим решение. Въпроса е сложен и ние ще се опитаме да се снабдим с възможно най-новите знания в тази област. Екодизайна е фантастичен инструмент, който даде добри резултати. И както знаете, първите мерки за екодизайна и директивата за ем, етикетиране – повлияха на използването на енергията. Шест нови продукта планираме да добавим към директивата за екодизайна. ще е, е, економисаме е, енергия, която сравнява на потреблението на Швеция и на Италия. Много хора а, ни критикуват а, з, и, и питат защо а, Европейския съюз а, съфинансира, но комисията смята, че директивата за екодизайна отговаря на нашата философия да работим по важните въпроси. Относно разширяването на обхвата на директивата за екодизайна, надявам се да успеем да разширим обхвата в рамките на този мандат. Както казахте, господин е, Екаут, е, обхвата трябва да бъде разширен с ефективното използване на ресурсите. Това ще бъде нещо голямо, но, но се струва да работим за него. Също така и рециклирането на продуктите може да се включи в обхвата на директивата. Аз не ви обещавам, че ще ви представим предложение в скоро време. Ако аз можех да взема решението, веднага щях да разширя обхвата. Някой спомена забраната на Китай за внос на пластмасови отпадъци. Иновации. Трябва да променим нашите регламенти, трябва да разработим и нови технологии. Планират или се а, е, изгарят. Тоест трябва да намерим по-интелигентен начин. Каза той, че много държави членки вземат свои мерки и по този начин не може европейски да се въведат. Мисля, че са нужни европейски паковки да се съберат заедно, ако те са сходни. В момента проблема е, че има съвсем различни пластмаси, които се използват за опаковка и те не могат да бъдат събрани заедно. Идва от рециклирана пластмаса. 94% от пластмасата е нова пластмаса, направена от това качество. Не знаят дали пластмасата, която използват, е рециклирана или е нова. Искаме единен пазар за рециклирана пластмаса. който се казва за град Фрайбург. Всъщност има ли някой от Фрайбург? Няма. Та, да, там се говори за това, че Фрайбно евродепозит и получаваш а, чаша от твърда пластмаса, която може да използваш навсякъде. Ако искаш да я изхвърлиш, я носиш в което и да е кафе или бензиностанция, където продават кафе и ти връщат едното евро. Uh, easy to understand type of, uh... Единия пазар не бива да се разбива поради национални мерки. Микропластмасите. Ма причина да бъде приемливо, независимо, че не е толкова голямо. Промишлеността предприема доброволни действия, за да намали или да спре използването. Трябва да има обаче сътрудничество на международно ниво. Имаме собствен проблем с морския буклук и каскадния принцип. Нищо няма по този въпрос, което да е ново, в някои държави биомасата изглежда безкраен източник, в по-голямата част от страните обаче не е. В случая говоря за дървесина. Може би да спра до тук. Благодаря. Втори кръг. Въпроси. По една минута, моля. Господин Флоренц. Yeah, Благодаря, господин заместник председател. Две неща чух с голямо удоволствие. Първо, стандарта за качество за рециклираните продукти. Това го искам отдавна. Ако о, искаме да разработим пазар за рециклирани продукти, трябва да имаме такива стандарти, за дизайн не само по отношение на енергията, но и по отношение на а, суровините. Със сигурност еко дизайна трябва да се отнася и до материалите. Имам един въпрос във връзка с пластмасите. Искате да проследите жизнения цикъл на пластмасата, а не просто да рециклирате. Да се замени пластмасата с картонени чаши, това е нещо не толкова сложно, но, но как се прави изобщо с опаковките за еднократна употреба? Благодаря, господин Лайнен. Благодаря, госпожо председател. Аз ръководя делегацията за сътрудничество с Китай в парламента и още от една година се знае, че китайците ще затворят вратата. Това се очертаваше още от миналата година. Сега имаме един милион отпадъци повече. Има ли година се знае, че китайците ще затворят вратата? Това се очертаваше още от миналата година. Сега имаме един милион отпадъци повече. Има ли защото все още нямаме изградена система за рециклиране. Всяка година са милион отпадъци. Искам да попитам дали знаем повече. Е, очевидно това е темата на днешния разговор, пластмасата. Темата е голяма, е, стандартите в рамките на стратегията за пластмасата. Т.е. да има стандарти за рециклирана пластмаса защото много предприятия не знаят. Знаем, че белия белият цвят в рециклираните опаковки не се приема толкова по-добре, колкото белият цвят новите опаковки. Каква е кампанията? Госпожа Ятемаки. Благодаря. Благодаря на комисаря за това, че е тук. Приветствам идеята за рециклиране на пластмасата. В същото време обаче питам как може да насърчава Съюза ползването на материали, които да заменят пластмасата. Като в същото време може да кажем наистина, че не може да се състезават тези материали с ниските цени на пластмасата. Вторият ми въпрос е свързан с проблемите, свързани с пластмасата. И какво се случва извън Европа, какво ще е сътрудничеството с трети страни. И нямам предвид само Китай и други трети страни. Thank you. Благодаря. Към Приветстваме новия пакет за пластмасата и другите действия, свързани с кръговото ползването, особено когато то е ненужно. Вървите в правилната посока, но достатъчно амбициозно ли сте тръгнали по този път? Отпадъците от само крайбрежието, а и е, компостните е, зони. Погледнете, например, пластмасовата. Те създават големи проблеми в компостните зони и пречат за премахването на микропластмасата от ежедневието. Или погледнете това. Малки капсули от сметана за кафе. Има много примери за ненужно ползване на пластмасата, като има устойчиви альтернативни брегове. Ще се справите ли с тези проблеми и ще ги включите ли в идното законодателство за пластмасата? Всички елементи на а изхвърлянето на отпадъци и това е свързано най-вече на рециклирането. Благодаря, госпожа Деле. Благодаря, госпожо председател. Добър ден. Се използват, има альтернативи, всеки от нас си носи чаша. Това е въпрос на гражданско съзнание и зачитане на околната среда. Хвърлянето на е, и прахосването на хранителни отпадъци. Аз знам, че има платформа на хранителните отпадъци, които са свързани с проблемите на етикетирането, но аз като земеделски стопан има твърде много граждани на Европейския съюз, които страдат от недосхранване. госпожа ни с забавянето на изхвърлянето на батериите и с изпределянето а, необходимо е да се покаже живота на съответните, съответните в тази сфера но се надявам също така, че ние трябва да реагираме и на европейско равнище. Имате ли пред госпожа Бонафе? Благодаря. Та част прехода към кръговата економика. И това са по-високи цели за рециклиране, както и по-малко депониране. Мисля, че е дошло време да излезе с тази директива. Още един въпрос имам към вас. Вие също отговаряте за конкурентоспособността и инвестициите. Вярно е, че конкурентността за даване на по-голям стимул за инфраструктура, която да води до кръгова економика. Заповядайте за отговор. Благодаря. Ще... Това беше проблем по време на съществуването на програмата. Много малко програми и проекти, свързани с кръгва економика, кандидатстваха. Аз лично не знам защо. Едно от обясненията, може би, е, че операторите в кръгова от финансиране от ЕФСИ. Надявам се да ни подкрепите и да изпратите послание към операторите в кръвната економика, където и да са те, че ако имат нужда от рисково финансиране, финансиране на кредитите и така нататък, могат да се обърнат към ЕКО. После. Пластмасата за еднократна употреба. Имаме пакет по този въпрос. Въведоха такса, която трябва да се плати, за да се ползват съвсем тънките пластмасови турбички за еднократна употреба. Това оказа въздействие върху поведението на хората, много повече на този тип пластмаса. Това е един отличен пример. Без да се налагат стриктни ограничения, можем да имаме по-широк подход, който дава възможност на държавите членки да Ако се окаже въздействие върху поведението на потребителите, ако се овластят потребителите, то това ще бъде основният двигател по пътя към кръгова економика по тази директива. Не знаем кои продукти ще включим в директивата, но най-вероятно чашите за еднократна употреба от пластмаса. Те би трябвало също да бъдат включени. Сламки и така нататък. Решен своевременно проблема. Успяхме, ако успеем да намалим използването на тези предмети, които след това се оказат в морето или по крайбрежието, то тогава ще сме намерили някакво решение. След това, всъщност в каква посока ще тръгнат отпадъците, Каквото стане, стане, но мисля, че Азия като цяло е потенциален кандидат. Някоя азиатска страна. Надявам се, бързо да и стане, стане, но мисля, че Азия като цяло е потенциален кандидат, някоя азиатска страна. Надявам се, бързо да действа, трябва да имаме стандарти. Искаме стандарт за пластмасовите опаковки. Пред това госпожа Ятемаки На пластмаса. Проблемът в момента е... Но това не е така. Биоразградимостта в повечето случаи се получава при определени условия. Има определени количество суровини е необходимо това. Биосуровини или бионефт. Е, Искам кръговата економика, пластмасата като част от нея да бъдат на ниво, да бъдат включени в диалога на високо ниво с Китай. И данъчни мерки, дали трябва да има данъчни стимули. Да, разглеждаме възможностите. Не знаем докъде, за да постигнем целите си. Данъчното облагане при пластмасите и цели не само за пластмаса. Нещата са сложни. Не казвам нищо да не правим, но просто не знам. Има платформа, която се занимава с въпроса. Основният проблем там е как да измерим отпадъците, откъде идват те. Държавите членки ли, европейско ли, ли трябва да е решението? Ако идват от ресторантите тези въпроса, не мислете, че не е така. Искаме просто първо да разберем по-добре проблема, преди да предприемаме действия. Е добър пример за действията, които се предприемат на европейско равнище, което е много сходно на енергийните етикети. Другия 5 години при друга цена тогава потребителя вече ще може да направи информирания избор. Благодаря ви за предложение. Председателката, благодаря ви, господин комисар. Ще продължим да работим заедно и се надяваме, че ще можем да приключим с много документи, за да може да представим до края на нашия мандат резултатите на нашите граждани. Yeah, I know. We can just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 Uh, Уважаеми колеги, за съжаление ще трябва да имаме малка почивка, 10 минути, за да дойде господин Гербранди. Okay, your... И така, уважаеми колеги, моля вземете местата си. Можем да преминем към следващата точка от дневния ни ред, която е размяна на мнение с доктор Ханс Браунингс, изпълнителен директор на Европейската агенция за околната среда. Добре дошли, господин Браунингс. Както знаете, това е обичайната размяна на мнение с директора на агенцията, за да може да се подготви програмата за 2019 година. 2018 или 2019, пита председателката. И така, господин директор, с удоволствие ще изчакаме и ще изслушаме вашите планове за следващата програма. Също така бихме желали да спомена, че една делегация на нашата комисия ще посети агенцията ви и разбира се, след вашето изложение ще поканя колегите и господин Гербради да вземат думата. Е, първо имате думата за вашето изложение. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността да споделя с вас е, работата на Европейската агенция за околната среда с вашата комисия по околната среда. Първо мисля, че е важно да се окаже да се покажа рамката на работата, която ние вършим във връзка с законодателството, не само в 2018, но и 2019 година и след това на второ място, е, все повече работим за разработването на програмата за 2030 година. Работим с партньорите си в Европа и в държавите членки да разработим моменти за отчитане за пакета за кръговата економика, енергийния пакет, устойчивите цели на развитие и всичко това го направихме, разглеждаме програмата за до 2050 година. Разглеждаме все повече и повече заедно с разработването на политиката в Брюксел да интегрираме програмата за околната среда с много ясен фокус и акцент на обществените системи, които осигуряват благодействието на нашите граждани. Насочваме внимание към енергията, енергетиката, климатичния съюз. Акцентът ще бъде да пока да подкрепим реформата в общата селско-стопанска политика. Неодавна започнахме да работим по един доклад за а, храните, а, които а, всъщност, който всъщност отразява цялостната верига от гледната точка на градската система в координация с, с Генералната дирекция по регионално развитие. Ще работим в тясно сътрудничество за декарбонизацията на транспорта, връзката с, с качеството на въздуха, е, има също така доклади. Миналата година беше за устойчивата мобилност и прехода, системен подход. Е, това е доклад е, и новия доклад за две горещи теми замърсяването от морския транспорт и от въздушния транспорт. Също така се разглеждат данни, показатели, оценка, познания с голям акцент върху мониторинга. Работим главно с Генералната дирекция по околната среда и Генерална дирекция климат, както и с сътрудничеството на държавите членки. Управляваме мрежата за екоинформация с, с няколко национални институции, които работят в тази сфера. По въпроса за показателите и оценките, ние обработваме анализите, Една много голяма иновация, която се вижда е, е все по-голямото интегриране на данни, които се получават от е, спътниковата програма Коперник е, и от данните на европейските институции в сътрудничество с държавите членки и използвайки също така атмосферните данни и данните от програмата Коперник. Когато погледнем какво работим във връзка с устойчивите цели на развитие, това, което ни води към 2030 година, може да се види, че Приоритетната цел едно е изключително важна за естествения, за природния капитал. Втората цел е за рисковете. И с нашата работа ние работим по основните цели в подкрепа на Европейския дневен ред. Една друга важна цел – е а, мониторинга, за допринасяме за седмата програма за екодействие. Разглеждаме различните цели. Първата колонка в е тук за миналите тенденции. Следващата колонка е а, цели. Аз няма да, няма да ги разглеждаме ред по ред. Като погледнем какво става в 2020 година, виждаме, че има една разлика в приложението и в постигането на целите на седмата програма, когато разглеждаме също така кръговата и ресурсно ефективна економика. Картината е по-положителна, но въпреки всичко виждаме все повече и повече жълти и червени точки. А, може да се ориентирате. Разбира се, с удоволствие ще отговоря на по-подробните ви въпроси, но това е общата картина. И сега съвсем накратко искам да е, кажа за няколко основни въпроси, по които работим в иновацията. Е, е, докладите, които изготвя агенцията, те са много а, на брой. Ние показахме е, визуални карти като отправна точка за нашите данни, основаващи се за знания. Миналата година ние е, участвахме в доклада, в е, форума за е, чистия въздух. Имаме индекс за чистия въздух с повече от 19, посет... 19 милиона посетители. Можете да видите на картата, там където няма цветни точки, това е е, това са местата, където държавите не предоставят данни. Когато покажем това, открито, междувременно е, се мотивираха някои държави да представят данни. Между тези държави са България и Кипър. Друг пример е Натура 2000 и Емерал 2017. Споменавам, Emerald 2017, защото се работи в общоевропейски контекст с цел да се защитят големи територии. Имаме около 325 посетители на ден, в които гледат тази информация, което не се получава при традиционния метод на отчитане на данни. И знаем, че управлението на моретата и океаните има като свой приоритет да предостави един а, преглед на защитата на моретата свързан с доклада за вода за къпане. Много хора се тревожат в какви води се къпят и плуват децата им. Имаме молби за карти, отходи за 10 години от 3000 разглеждания на нашите а, сайтове, повече от 130 милиона миналата година. Един от важните проблеми в 2018 е да, който е основният ни доклад един път на 5 години и който ще бъде ориентиран към намирането на решения с голям акцент и линкове към инвестиционни портфейли свързано с кръговата, е а, насочена към 21 век. И в заключение искам да посоча три бъдещи предизвикателства, не само за 18-та година, но и за 19-та и по-нататък. Мисля, че може да се каже, че ние от 22 година в управителния съвет. Разбира се, парламентът ще бъде включен има несигурности, свързани с обсъждането за многогодишната финансова рамка. Имаме несигурности, свързани с Брексит, несигурности и с, с казвам го, с натиска до края на май и а, края на седмата програма за екологични действия. Не знаем какво ще стане през осмата програма това създава един е, леко несигурен е, цикъл на планиране. Действат, е, това са данни за търсене на проекти за търсене на данни, тъй нареченото data mining, също така за ниско нискобюджетни уреди, които биха допринесли тали със съответните кон, а, компетентности, но и различни а, компетентности на държавите членки. И на последно място ресурсите. Както споменахме в програмните си документи, агенцията след служителите имаме редица негативни приоритети, които са реалност в сегашно време, международното присъствие, присъствие. Ние се ограничаваме сега и подкрепяме институциите а, на Европейския съюз, Конвенцията за биоразнообразието и, а, и срещи, при това доста драстично. Аз обикновено не се оплаквам за това. Моята задача, е, ако решим вече, решим на живо месо и хората вече размахва мониторинг и също така за опростяване на земеделския, на селско-стопанския файл и инициативата необходима не само за управляващите в Брюксел, но и за се, държавите членки. Е, нашият е, е, персонал е много. Благодаря, господин Гербранти. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да благодаря на Майкъл Скулс и Петър Хенеке за чудесната работа, а, а, и на избирането е на професор Свински и професор Най е, за това, че бяха избрани като представители на парламента в борда. Добре, мисля, че годишното представяне на агенцията от изпълнителния директор е важно събитие. Посланията са важни. И е, служителите на агенцията бяха намалени с 11%, което е доста това, е доста над също веднъж. А, ние в нашата комисия се стремим да ограничим намаляването на бюджета, въпреки всичко обаче американската подобна а, организация, например, американската подобна а, организация, например, е, разполага с много повече ресурси и на практика нашата агенция няма международна дейност. Това е жалко. А всъщност да, е, има нужда от а, е, повече такава дейност. А, Добавят се нови задачи към задачата на агенцията и ще бъде трудно за нея да ни предоставя информация на нас, на комисията и на страните членки. Имам един въпрос към господин Браунингс. Знам, че агенцията все повече използва сателити Знам, че програмата Коперник се използва и от вашата агенция. Знам, че съществуват идеи за преместване на, на, на фокуса и натоварването на тази система с задачи в областта на сигурността. Бих искал да попитам господин Брауникс какво мисли в тази връзка. се публикува всяка година. Не знам до каква степен Европейския парламент ги използва. За мен е трудно да преценя. Мисля, че това би бил добър критерий за оценка. Когато оценяваме устойчивостта на економиката регламенти през 2013 година. Но ми се струва. Не са много. А, а има, а, има потенциал за намаляване на въглеродния диоксид. Е, може да бъде между 12. Не са взети предвид. Да бъде включен а, е, е, цикъла. Така че искам да бихте действали. Друг един въпрос, свързан с потенциала. е свързан с морските култури. Имам предвид основно потенциал. Пример, прогнозите за Балтийско море показват, че в някои райони количеството на биомасата от водорасли се равнява И това, това е от значение, защото тези водорасли могат да се използват за различни цели. във вашата а, дейност. Благодаря, господин а, директор. Благодаря, че сте тук. А, и разговаряте с нас. Искам да ви поздравя гражданите се интересуват повече от е, екологичните въпроси, отколкото е, депутатите. Е качеството на данните, които получавате от страните членки. Не данните, които събирате от собствени източници, сателитни например в областта на възобновяемите енергоисточници, е, био, биомаса за производство на топлина, слънчева енергия, вятърна е, енергия. От тях са... Но някои страни са... Госпожа Гростет. Много благодаря, господин директор. Много е важно наистина да можем да ви изслушваме редовно и да разбираме трудностите, с които се сблъсквате от бюджетно естество. За съжаление, ние много добре познаваме бюджетните въпроси би трябвало също така да се упражнява и поговори с вас за водата. Има едно а, средство за въздействието. А, а, които казват, според което е имало държави в 2015 година, които са били изложени на опасност от да питаем и економически, санитарен, екологичен проблем и как можем да дадем увереност на гражданите, че проблема ще се реши. Аз говоря за водата, но също така и за повторната употреба на отпадната вода в в 2014 за повторното използване на отпадната вода във връзка с климатичните проблеми, сушата, която се наблюдава в много държави на Европейския съюз, също така и, третирането, пречистването на водата по този въпрос. Thank Знам, че предстои дебата за многогодишната финансова рамка. Агенция води се дискусия за това дали екологизирането е било ефективно. Ако в хода на... И това ще бъде използвано като ам, аргумент, а, за да се премахне екологизирането, което е грешно. Съпе, благодаря. Има ли други колеги, които биха желали да Други колеги? Добре, в такъв случай ще дам думата на представителите на борда на агенцията. Моментът е много важен за, за бъдещето. Из... Смятам, че агенцията върши много важна работа. в областта на мониторинга и на събирането на данни. Тази работа е важна, за да може да се а, е, а, е, раз... да има по-голямо разбиране за тази е, област. Агенцията се нуждае дори от повече ресурси за работа. Те не трябва в никакъв случай да бъдат е, намалявани, защото много партньори молят за увеличаване на събирането е, данни Въпросът е дали агенцията ще може да излезе извън рамките на мониторинга и събирането на данни, да стигне до начертаването на мерки. Вие казвате, че за, за в бъдеще ще се фокусирате върху аспекти на управлението. До каква степен това може да стане с ресурсите, с които разполагате и какво смятате да направите? Благодаря, господин Янослински. Госпожо председател, уважаеми депутати, господин директор, първо искам да благодаря, че ни поканихте на тази сесия. Искам да а, изразя нашата благодарност към вашата работа. Ние започнахме нашия мандат през е, изминалите седмици и аз просто ще използвам възможността да ви кажа, че следя работата на агенцията от повече от 20 години много доблизо. Има много високо мнение за вашата агенция е, и високо ценя постиженията и за останалата част от света извън Европейския съюз, работата на Европейската агенция за околната среда а, е а, показателна за това, че Европейския съюз а, а, държи на устойчивостта. Казвам а, това възоснова на моя опит а, с институциите на ООН. За това аз се радвам, да чуя, че целите за устойчиво развитие ще бъдат в основата на работата на агенцията. Очаквам с нетърпение моята работа като член на борда на агенцията. Вярвам, че успеха на прехода към устойчиво използване на ресурсите зависи от работата на тази агенция и от подкрепата, която ще й дадете вие от парламента и институциите. Благодаря, госпожо председател, за възможността да се обърна към вас. Благодаря ви за доверието. Обещаваме да ви служим като членове на борда. Има ли някой от DG е, Environment, Генералната дирекция по конта, сега, който да иска вземе думата? Не. Ще предам това и на служителите ни. Ще отговарям в хронологичен ред по въпроса за Коперник, зададен от господин Хербранти. В настоящия цикъл агенцията да подчертая, че голямата част от този бюджет се използва в държавите членки и от институции като научни институти в държавите членки, които дават възможност да се ползват данните. Вече те се включи периода 21-27 година. Изключително важно е това за агенцията. Искаме да надградим на тези 10 годишни инвестиции и мрежата ни с държави, за да се възползваме максимално от данните, които наблюдаваме. Това е и по-малка тежест за държавите членки, автоматизирана система. Очакваме с нетърпение да работим по това. Ще бъда много разочарован към други, след като ние сме инвестирали повече от десетилетие. Следим отблизо Генерална дирекция Растеж работи по темата, е партньори в целия процес, включително Агенцията за код за държавите членки, тъй като те ще извлекат полза от Коперник по същия начин, тъй като са инвестирали. Имаше въпроси за това как се ползват докладите и дали не може посред това е един от елементите, които предоставихме на консултантите, които изготвят проучването, което подкрепя оценката. Този анализ е в ръцете на Генерална дирекция на климатичния пакет, адаптиране, смекчаване и земеползване и така нататък. Това е много важно законодателство, там се събират много познания по хоризонт 2020, но и съвместния център. Работим по система за мониторинг и проверка в периода след 2020 година, за да можем да постигнем резултати по темата ЛУЛСИЕФ. Това всъщност ще изпробва и Коперник, ако има наблюдение при... за да се използват данните от Коперник. Морските въпроси. Правихме доклад за хранителни системи от морски тип. Търсим един системен подход, който да разглежда и биомасата. Работим по биоекономиката във връзка. И това са много важни елементи, които няма да навлизам в подробности. for uh, member states, coming from member states and how we deal сега за държавите членки и как се работи с тях по този въпрос. Има, те са автоматизирани, има алгоритми а, с, с доклади, след това се сигнализират елементи, които. и тогава така се подава сигнал дали да се разгледа нещо или не. След това нашите експерти. Държавите членки даваме и точни, точна информация и всички елементи, които се пращат референтни центрове, които подават информация ние сме връзка с тях. Част от данните статистически имаме и тясно сътрудничество с различни звена в Евростат, които се занимават. Вие ще говоря лично с вас. Но имаме възможност да го проверим. Стигаме до водите това е сериозен въпрос. На 20 милиона европейци живеят в зони, където водата създава проблеми за здравето. Когато работим по водите, там трябва да има пълно прилагане, не само, що се отнася до основни е, регламенти, свързани с качеството на водите, но и по двигателите, като например замърсяване, индустриално и друго замърсяване, което влиза в водата по някакъв начин, така че много неща могат да се направят в тази посока. Работим по директивата за питейната вода, третирането на водите, повторното използване на водите и за това работим. Ще предоставя информация по този въпрос повторно използване на водите, ги предвид климатичните изменения, недостига, сушите и така нататък. Преди година или малко повече от година имахме механизми за реагиране при бедствия. Те също оказват въз, които смятат, че сегашните сезонни недостизи на вода са сериозни, то тогава да погледнат докладите нещата ще, е, ще се влушат много. Погледните потоците в речните корита 2050 сериозен въпрос не само за здравето, но и за земеделието и така нататък. Ще направим така, че да получите конкретна информация връзката с реформата на ОСП, господин Ек, следващата ОСП. И ние бяхме една от агенциите, които се изказаха. Аз бях един от ораторите а, в стъпителната част на конференцията. Как да се мисли за хранително-вкусовата система, като ниско политиките, които насочват земеделието не трябва да върват против постигането на общите цели, които сме поели не само в Европа, но и в международен план. Земеделието, храните са се съсредоточили най-вече върху основно земеделската част. И там отива голямата част от финансирането. Използваме и финанси от бюджетите, за да компенсираме след това, що се отнася до здравоопазването, целият цикъл, онези, които превръщат земеделските продукти в храна и след това онези, които слагат е, елементи или каквото и да е продукти по, а, в супермаркетите, след това разхищението на храни, за което говорихме, сътрудничеството в рамките на все по-малкия щатен състав, ние все пак Имаме човек, който се занимава а, с индикаторите и работи с Генерална дирекция земеделие по земеделския файл. Ще го включим и в работата си по земеползването, промяната в земеползването и лесовътството. Така че това е един приоритет. След това. съвет, съветно и с познанията си като погледнем биографиите на новите номинирани, убеден съм, че и с тях ще работим. Та половина от заглавието и е такова. Там се говори за преход към устойчивост. Тръгвам от хипотезата, че цялата тази работа в цялата верига и възнамеряваме да продължаваме да го правим. Ще работим с вас като експерт, разбира се, мисля, че са най-добрите експерти. Двама гости имаме от две генерални дирекции. Ще започнем дебата. Давам думата на... Много се радваме, че имаме тази възможност да обменим мнение с вас по тази тема. Мисля, че, че тази размяна на мнения е в духа на окончателните споразумения и отразява желанието на комисията да етап на препоръчените практики, елементите на прилагането. Това е един доста широк по то пакет на мерки, които трябва да се приемат по принцип през юни на следващия съвет на ИКАО за да се види а, какво трябва да се направи, за да може курсия да стане оперативно ефективна и да продължи да работи по този начин. Мисля, че а, това е много полезна, много навременна възможност да обясним какво става, къде се намираме а, вие сте запознати с много твърдо и последователно да се прилагат правилата, за да може курсия да бъде ефективна и плодотворна. Ние знаем, имаме опит в Европейския съюз, има редица важни аспекти, които а, могат да гарантират а, Европейския съюз повдига тези въпроси. Е, в е, Мореал е, но, както и Питър ще ви каже, има доста трудности при тези тези прегне сме на, ги включили в отчета. Може би ще спра тук и ще повторя само факта, че наистина тук етапът момента е критичен с началото на периода, който води до съвета на ИКАО през господин Питер Вис от Генерална дирекция му. Благодаря, госпожо. Секретарият на ИКАО изпрати един пакет от, който изисква коментари от държавите членки до 5 марта. Европейските държави ще пояснят, че прилагането на пакета на Корсия, така как е повторно отварен, тъй като сегашният текст е продукт, продукт на дългогодишни преговори е, Европа, според това становище, е изолирана по много въпроси и че да е отворен отново пакета Курсия, европейските държави биха искали да направят коментари, ако пакета бъде отворен. Ние не искаме отново да се откриват преговори по пакета. Този, тези коментари бяха цитирани в много държави членки. Намерението е всички държави членки в ИКАК конференцията на европейското гражданско въздухоплаване да се съсредоточат до дни горива и прозрачността. Да. Много държави вероятно ще направят коментари по пакета. Промишлеността, неправителствените организации също ще направят процесът отвъд тези коментари ще бъде разгледан на, пър... на един брифинг на секретарията, който ще се проведе на 13 март. Секретарията ще разгледа получените коментари, ще направи обобщение. Държавите ще разглеждат въпроса през май и през юни на консултативни срещи, а през юни е а, съвета на ИКАО, когато ще бъдат прияти решенията. Искам да кажа, че има 7 европейски държави членки, плюс Турция, в а, които са членове на съвета на ИКАО, който се състои от 36 държави и, и как има 8 гласа и може би ще може да убеди други, ако съвет, но съветът трябва да вземе решение с мнозинство. Ако се приеме, че а, пакета Корсия ще бъде прият от ИКАО през юни, отново а, ще се отхвърлят или приемат стандартите за препоръчените практики. Държавите а, тогава вече могат да внесат различията си. Това е нормалният процес, свързан с, с приемане на документи. Сега има 73 държави, които са а, а, обявили решението си да вземат а, участие в Корсия още от самото начало. Намибия, е, Ботсвана и Ямайка са последните три присъединили се държави. Колегите ми и аз е, сме на ваше разположение да отговорим на въпросите ви. Благодаря, казва председателката. Имам две заявки. Господин Лисе първо. За съставане на ново правителство в Германия а, имаше искане да се премахне. А, ние също говорим по този въпрос в Европа, тъй като полетите са обикновено международен бизнес. За това е добре такива мерки да не се взимат национално равнище, поне на европейско, а най-добре на световно бизнес. За това е добре такива мерки да не се взимат на национално равнище, а поне на европейско, а най-добре на световно. А, и а, с, експерти са се събрали, за да видят какво е въздействието на Курсия а, и а, данъка, който се събира в Германия. Е, става ясно, че резултатите от Курсия не са е, кой знае Какви, нито се е, създават равни условия за, кон, за конкуренция, нито е, е кой знае колко полезно за околната среда. Схемата за търговия с емисии е по-добра в това отношение, но тя не е достатъчна, за да направи излишни националните мерки. Мисля, че този извод, това прозрение е много важно за всички онези, които се интересуват от конкурентноспособността на авиацията. Мисля, че трябва да станем по-добри на европейско и международно равнище, ако искаме да избегнем разнобоя на национално равнище. За съжаление, не е направено достатъчно в миналото. Беше направена една стъпка с реформирането на схемата за търговия с емисии. Цената ще се вдигне, това ще има ефект а, и имаме ясна задача, която поставихме на комисията, да увеличи а, дела на а, квотите, които се а, продават на търг. Това е цел, която Скорсия няма да постигнем, затова нашата комисия продължава да настоява Корсия а, е, да изобщо да не си помисля да заменя схемата за търговия с емисии. Водят се дискусии по въпроса дали така наречените офсети, които се искат от а, въздухоплаването, дали е, такава компенсираща мярка може да бъде засаждането на дървета. И отговорът е не, защото по този начин се навлиза в едни много опасни е, е, територии, понеже ни чакат големи проблеми, ако навлезем в тази тема за саждане, в изчислението за саждането на дървета преди няколко месеца на един от последните срещи на КОП ни показа едно видео, което било чудесен пример за Корси, като че ли правилата са били намерени. Аз мисля обаче, че авиокомпаниите, и така нататък. Разбрах, че е трудно, Ясно е, че е трудно. Комисията не е в позиция достойна за завиждане. В крайна сметка парламента, когато изтече не съм убеден и по време на преговорите мисля, че става. Благодаря. Господин Ейхалт, имате думата. Много благодаря. не е ясно. Е, а именно, че комисията пита какви са стандартите на Airbus, дали те могат да целият процес не е напълно прозрачен. Ние използваме отечка на информация, изтичане на информация с, с законодателния орган, Европейския парламент, начина по който се а, третира, те казва, ние искаме да отваряме отново пакета в съвета. А, ми се струва, че Европа е добре представена в актовете по приложение. Това, което очакваме от комисията на европейско равнище, комисия Европе, на равнище ИКАО, какво може да се направи на европейско равнище, защото ние като с законодатели ще да се намалят емисиите от е, сектора въздухопла... въздухоплаване, което е голям проблем за нас. Председателката иска ли някой друг да се изкаже след господин Ейхот, господин Лайнен? си се тревожим за ролята, която изигра Airbus в договорите. С прозрачността ние говорим за документи, които всъщност се предполага, че върху климата и те залагат дългосрочни цели. И Петър Лиза мисля, че задава въпрос какви допълнителни мерки се но са извадени. Аз мисля, че във връзка с нашето законодателство за търговията с емисиите, ние сме обявяват нашата политика. Благодаря, господин Дамесмаха. Благодаря, ако ми позволите да говоря от името на колегата Джули, Джули Гърлинг, която е докладчик по директивата за търговията с, с емисии и е по Корсия. Въпросите на госпожа Гърлинг не спазване на правилата. Корсия без ефективни механизми за ще наистина ще доведе до въглеродно въглеродонеутрално въздухоплаване 8C на закона за въздухоплаването, комисията трябва да приеме разпоредби в съответен акт. Господин Гебранди. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на представителите на комисията за присъствието им тук. Първо, там а, о, всъщност се потвърждава сериозността на намеренията на Европейския свързани с климатичните проблеми. Това е първия общ коментар, който искам да направя. Вторият е, че въздухоплътстването тук информация от документи, които са изтекли. Не е ли скандално, че нещо, което за всеки Казвал съм и преди, е, струва ми се, че ИКАО е по-закрит автоматично неутрален растеж от, е, след 2020 година. Това беше това беше амбиция, не иска промени в проектите, проектотекстовете, в тайни запечатани плик на устойчиво за биогоривата. Трудно е разбираемо защо Европейския съюз в този момент се предава. Имам два конкретни аване на резолюцията от Общото събрание на ИКАО ще се бори за засилване мнение на равнище ИКАО. Това е втория елемент, който искам да помоля да а, коментирате. Държави като Русия и Бразилия обсъжда от онези, които ще участват. Може би бихте коментирали и по този въпрос, защо това все още. Uh, Благодаря ви за коментарите. Ще дам думата на комисия за Заключителни бележки. Революционен дух, международни преговори. Сега комисията да видим какво ще каже. Заповядайте. Благодаря ви, уважаеми депутати, за въпроси. Ще се опитам да отговоря. После колегата може да ме допълни от гледна точка на Диджи Клима. Доктор Лиза беше първия и зададе въпроса компенсиращите мерки и засаждането на дървета, дали това може да се приеме като такава мярка. Подхода на ИКАО към Корсия е такъв, че изброява критерии, които трябва да спазват организациите. Единия от критериите е да доказват намаляването, ИКАО не изключва определени е, видове проекти. Те нямат негативен списък, какъвто ние имаме в Европа. Те е, са избрали другия подход. Критериите ще бъдат прилагани към всички а, е, а, е, организации, които е, извършват такива е, компенсации. Не са изключени кредити за засаждане на дървета. Господин Екхаут. Съществува въпрос с стандарта за а, въглеродния диоксид. Той не е пряко свързан с а, Курсия, но все пак. Господин Екхаут а, говори за контактите, които комисията има с а, Airbus а, и с а, други участници на пазара, а, докато се разработваха стандартите. Ние не се срамуваме от това, че работим с всички ам, оператори. Airbus е най-големия производител на самолети в Европейския съюз. Въпросът е, че винаги трябва да взимаме информирано решение в ИКАО и мисля, че подхождаме много отговорно към това, разговаряйки е, с операторите за техническите възможности. На въпроса на господин Лене дали комисията е спазила червените линии при преговорите с Airbus. Комисията, контактувайки с Airbus, се информира, а не следва инструкциите на Airbus. Мисля, че това, което има значение е следното. Ние желаем да се консултираме с всички оператори а, и трябва да има една прозрачност на процеса в ИКАО, което засяга въпроса на господин Гербранди, който твърди, че нищо не е било публикуване. по въпроса на Курсия, Европейския съюз и комисията не получиха писмо. Никой не се обърна към нас. Но ние не получихме такова, защото не сме държава. Това е недостатък, но, но ние се опитваме да направим най-доброто от тази ситуация, координирайки нашата работа с представителите на държавите е, членки. Възнамеряваме е, да изготвим работен документ за повишаване на прозрачността на процеса. Не сме ние унези, които създават непрозрачност не се опитваме да работим в ситуацията такава, каквато е. Що се отнася до стратегията за преговорите, които спомена господин Екхалт и останалите, Една от нещата, които правим в момента е да разработим коментари към пакета Курсия, въпреки че биха могли да приемем пакета такъв какъвто е. Една от тактиката за водене преговорите би могла да бъде да изпратим писмо, което да пише, че приемаме риск пакета да бъде отново отворен ще започнат отново дълги дискусии и колкото по-дълго продължава това, толкова по-голяма ще бъде опасността да се навреди на околната среда. Ние направихме коментари, които ще позволят измененията на, в курсия да направят така, че операторите да предават по-подробни данни, но Нека да бъдем честни, в съвета на ЕКАО ще има съпротива, защото има държави, които не желаят да има повече прозрачност, но това е положението. Нашата стратегия е да бъдем проактивни, да маркираме това, което желаем. Етапът в момента е такъв, че нещата са напреднали. За Курсия се говори вече от няколко години и работата по детайлите вече е съвършена. Ние нямаме време да започваме работа по детайлите. Трябва да направим така, че курсия да не бъде отслабена. Що се отнася до критериите за устойчивост, господин Лене, имаше множество критерии, които бяха премахнати от проекто пакета. След срещата на управляващия комитет от септември, след срещата на съвета от ноември, който реши коя версия ще бъде изпратен до щатите за консултация. Бяха премахнати множество критерии за устойчивост. Останаха три. Ние гарантирахме тяхното оставане в пакета. Всички те са свързани с въглерода и ние направихме така, че по останалите критерии ще се работи в КАП. И ние направихме така, че тези критерии ще бъдат отново включени след края на пилотната фаза през 2023 година. В, в, трябва да се отбележи, че междувременно са използвани минимални количества биогорива за авиацията. На нас не ни хареса този отстъп от, това отстъпване от позицията, защото това е отстъпване от а, позициите, но ние успяхме да гарантираме включването на тези три най-важни критерии за устойчивост и получихме дата, към която се надяваме да бъдат включени повече критерии за устойчиво за в бъдеще. Нищо от тези неща не беше лесно защо Русия и Бразилия участват след като те не искат да участват в Курсия, защото Курсия ще започне, ще стане задължителна през 2027 година. Правилата на ИКАО са такива, че Русия и Бразилия има думата. Те са членове на съвета на ИКАО и те а, ще гласуват. А, а, а за да се гласува не е необходимо да се участва в Курсия, така че за това те участват. Те са държави от БРИКС, те преговарят с техни партньори. Съжаляваме, че те няма да участват доброволно в системата, но не можем да ги накараме. От стратегическа гледна точка ние преговаряме толкова твърдо, колкото можем. А, Европейците са повече от половината доброволци да прилагат курсия от самото начало. И по този начин нашия глас се чува, но ние не сме в позицията да диктуваме резултатите, за съжаление. Относно това, което каза господин Демесмакър, Макър, Ако не прилагате САП, другите държави ще вземат е, мерки срещу вас. Но това са правните инструменти, с които разполагам. Ако искате ИКАО да прави нещо, ще го прави по този начин. Няма да има друг формат, няма да има е, специална конвенция за Корсия имаме е, множество такива екологични е, документи, свързани с парниковите газове и така нататък. Е, сигурността е друга по-важна тема и те, те, са, те са силни по, по този начин. И а, държавите, държавите имат право, ако не а, е, е, прилагате съответните разпоредби, да ви наложат санкции, например да ви забранят да летят на тяхна територия. Европейския съюз а, е, работи много усилено и а, използва най-силните си аргументи, за да се запази а, екологичната компонента. Но, що се отнася до Кърсия, ни участваме в преговорите. Всички гледат какво прави Европейския съюз. Наблюдават ни дали ние прилагаме това, което предлагаме, защото ако не го правим, няма как да кажем и на другите да го правят. Благодаря. Искам само да допълня по някои въпроси, които бяха повдигнати по време на дебата. Кредитите, относно кредитите за засаждане на дървета – в Европейския съюз това не е позволено. В момента в пакета в ИКАО има общи критерии относно допустимостта на а, а, мерките. А, когато започнат да се прилагат тези критерии, ще има решение на съвета на, на ИКАО. Това, това решение няма да бъде кристално ясно, то ще подлежи на тълкуване. Ясно е също така, че в хода на дискусиите в момента много партньори настояват засаждането дървета да се допусне като мярка. Така че мерките за залесяване, според мен, се обсъждат тази дискусия. Решението ще бъде взето на края на този по време на асамблеята, което е отразено в резолюцията. Това е въпрос, който, който все още не е решен и не работи. От гледна точка на климата,